Dear President. Председателят. Добро утро, уважаеми колеги. Откривам заседанието. Най-напред едно съобщение. Има поправка пета към текста към член 24. Приета е поправката, ако 40 колеги от една политическа група нямат възражение. Текстът е публикуван и ще бъде публикуван в протокола към това заседание. Следващата точка е общото разискване към тема правосъдие. Започваме с доклада Берлингер и Клейс. Правосъдие за периода 2014-2020 година. След това имаме доклада на госпожа Кънц. Започват докладчиците. Господин Белингер има думата за 4 минути. Грация, президент. Благодаря, господин председателю. Регламентът, който ще обсъждаме и е, ще гласуваме по-късно днес, се отнася до програмата на Европейския съюз в областта на правосъдието.